Iniziamo colleghi? Colleghi започваме. Se non vi sono obiezioni, colleghi, intanto benvenuti a tutti. И така, добър ден на всички. Дневния ред, ако няма възражения, може да смята за прият. С удоволствие мога да ви съобщя, че днес преводът е на всички езици на нашата комисия, което много ме радва. Освен това, още искам да кажа, че нашето заседание се предава по интернет. Четвърта точка – одобрение на протоколите от 31 януари тази година. Ако няма възражение до края на заседанието, ще се смята за одобрен този протокол. И така започваме с пета точка от дневния ред. Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година. Благоденствие в рамките на нашата планета, се казва тази програма. Докладчик е Дочана Сарбо. Тя е тук. Ще, ще обсъдим сега нейното проекто становище. Става дума, пак повтарям, за програма за действие в околната среда до 2020 година. Това е седмата програма от своя вид, от 73-та година на Сетне. Има и други програми преди нея, както разбирате. Комисията по околната среда е компетентната комисия и ние ще излезем с становище. Давам думата на теб, Дачана. След това ще започнем с обща дебат. Трябва да представите измененията си до утре утре, 5 март, 12 часа на обяд. Ще приемем това становище с гласуване в нашата комисия на 18 и 19 март, а комисията по околна среда ще гласува на 24 април. Дачана Сарбо има думата. Mulțumesc. аз дори се vă с astăzi Благодаря. Бих искал днес да ви представя предложението ми. Новата работна програма на Европейската комисия цели постигане на последователност, за да се постигне един преход към економика, която защитава в по-голяма степен природния капитал и допринася в по-голяма степен за здравето като цяло. Сектора на селското стопанство е изправен пред сериозни предизвикателства, като нарастващо търсене на храни в световен мащаб, повишаване на бедността и ефекта от глобалното затопляне. Според Агенцията по околната среда, 9,8% от емисиите на въглероден диоксид са от този сектор, но има тенденция към намаляване на този процент в сравнение с ситуацията през 90-те години. Селското стопанство и горското стопанство играят изключително важна роля в справянето с промените в климата, защото улавят и задържат въглерод. Европейският парламент в стратегията си 2020 отчита, че научно-изследователската дейност в селското стопанство допринася за намаляване на CO2 емисиите и за борба срещу ефекта от глобалното затопляне. Европейското селско стопанство трябва в бъдеще да произвежда повече с по-малко ресурси, затова трябва да насърчаваме рационалното използване на тези ресурси. И най-вече трябва да избягваме разпиляването на храни по веригата. Освен това, трябва да се отдели особено важно място на опрашването, което е толкова важно за селското стопанство също да се забранят пестициди, които влияят отрицателно на пчеларството. Трите екологични мерки, които се предлагат в новия пакет и които бяха гласувани в нашата комисия, се отнасят до разнообразяване на културите, създаване на зелени зони, на постоянни пасища, това е гаранция, че европейското селско стопанство полага усилия, за да бъде по-устойчиво. Устойчивите селскостопански практики, като екологичното земеделие, трябва да получат по-голяма подкрепа, като се има предвид, че те е, нямат такъв силен ефект върху околната среда и допринасят за здравето на потребителите. Освен това, трябва да насърчаваме по-къси вериги на доставките, което означава, че ще има по-силна защита на околната среда от една страна и повече полза за потребителите от друга, защото потребителите ще могат да имат достъп до висококачествени местно произвеждани храни. Знаем, че древните фермери са изключително важни за европейското земеделие и трябва да получат нужната подкрепа. Искам да ви благодаря за вниманието, както и за вашия принос. И с нетърпение очаквам да чуя вашите мнения и вашите предложения за изменения. Благодаря. И аз ти благодаря, Дечан. Трима са се записали. Заместник председателя Полсън има думата, след това господин Клас. Так. Och... Благодаря много. Тази екологична програма, която се представя от Европейската комисия, почти изцяло е лишена от бележки за това колко важно е селското и горско стопанство. Това са сектори, които са част от намирането на решения. Аз със сигурност ще представя поредица от изменения, тъй като е ясно трябва да се подчертая, че има тясна връзка между селското стопанство и околната среда. Най-важният цикъл, на който трябва да наблегнем – е как е, да се отглеждат е, храни, като се използват е, разумно земеделските земи. Да имаме една добра, добра система за рециклиране. Освен това, да можем да намалим използването на химикали в цикла на производство. Трябва да следваме природните цикли, което на настоящия етап изглежда не се прави. На следващо място искам да се спре на горското стопанство. Има доста различни мнения за горите, Горите допринасят за биологичното многообразие, те също поглъщат въглерод. Това е добре известно на всички, но понякога забравяме, че горите са изключително важни като източник на възобновяеми енергии. В бъдеще на нашата планета ще живеят 10 милиарда души. Ние ще се нуждаем от 70% повече храни, отколкото се произвеждат сега. От какво ще се произвеждат дрехите ни? Очевидно е, че горите имат да играят важна роля чрез ресурсите, които предоставят. Горите не са само дървен материал и хартия. Докато стигнем до гласуването, моля да разгледате моите предложения за изменения, за да се гарантира един плавен цикъл, който включва градските зони, селското стопанство, горите и на горите да се гледа не само като на природен ресурс, а като нещо изключително важно за нашето бъдеще и за използването в бъдеще на възобновяеми, нетоксични суровини, за да можем да произвеждаме всичко това, което в момента произвеждаме на базата на петрола. Благодаря ви. Благодаря, господин Клас и след това. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Danke schön an Frau Sabo für den vorgelegten Bericht. Благодаря. Благодаря на госпожа Сарбо за изготвеното от нея становище. Плана за действие в областта на околната среда ще има важен ефект върху селското стопанство. Госпожа Сарбо говори за връзката между градовете и а, горските а, райони. Също какво е мнението на обществото за това как може да се подобри състоянието на селското стопанство. Имам известна критика към комисията, която е изготвила плана за действие, тъй като има доста отрицателни елементи, които са включени и не считам, че това е необходимо. Необходимо е да имаме поставени цели. Това е единствения път да постигаме напредък, но трябва да посочим как да се постигнат тези цели. Именно това е целта на разработваните политики дали тези варианти да бъдат твърдо фиксирани или пък да отчитаме нуждата от повече гъвкавост, да се правят промени при реализацията, които да отчитат промените, така че да бъдем и по-мобилни. Предлаганата седма екологична програма се фокусира по-голяма степен върху прилагането на екологичното законодателство в държавите членки. Необходимо е да има подобрение на състоянието в тази област и парламентът и комисията са на същото мнение по въпроса. Затова трябва да се акцентира върху прилагането на вече приятите законодателни мерки, преди да се приемат нови. Затова трябва да гледаме критично на съществуващите законодателни мерки. Тези мерки трябва да бъдат по-целенасочени, трябва да бъдат реализуеми на практика. Не считам, че трябва да се фокусираме върху отрицателните аспекти само, а трябва да видим къде е постигнат вече напредък. Ако считате, че чашата винаги е наполовина празна, тогава хората ще се запитат какво е постигнала Европа през последните 20 години. И едва ли ще спечелим хората, едва ли ще ги ентусиазираме по отношение на екологичната политика. Трябва да се гордеем от това, което сме постигнали, защото има много добри правила, които се налагат на европейско ниво. Може би има какво да се направи по транспонирането, например по директивата за водите. Повечето от проблемите са свързани с неправилното прилагане и с недостатъчния контрол в държавите членки. Също директивата за защита на почвите. Комисията непрекъснато напомня за нуждата от правилното и прилагане и транспониране. Има много разпоредби, които се отнасят до почвите за защита на за фитосанитарния контрол, за управлението, депонирането на отпадъците. Почвата не може да се мести както е при водата. И считам, че нещата трябва да се правят на ниво държави членки. Добре е, че държавите членки разглеждат въпроса, свързан с разхищаването на храни. Добре е, че това се осъзнава от държавите членки. Госпожа Сарбо подчертава, че това разхищение не трябва да се толерира, трябва да бъдат предприяти мерки, трябва да се разисква този въпрос сред обществеността, трябва да се гарантира устойчивост на веригата на производство на храни до крайният потребител. Световното население. Ние трябва да бъдем по- ефективни и ефикасни в мерките, които прилагаме, трябва да произвеждаме повече за изхранването на населението. Относно това колко дълга да бъде веригата на хранителните доставки, тук трябва да разглеждаме въпроса за устойчивите продукти и тяхното реализиране на пазара. Трябва да използваме тази възможност да произвеждаме местни продукти продукти. На това трябва да се постави особено ударение. От самото начало аз подчертах, че не трябва да се фокусираме само върху отрицателните аспекти, а че трябва да посочим постигнатият вече успех и също къде могат да се подобрят нещата, как нещата могат да бъдат улеснени. От 1990 година в Германия има 80% от емисиите на СО2 в земеделието, 20% от емисиите на а, амоняк. Така че не започваме от нулата. Постигнат е известен напредък. напредък. Разбира се, трябва да се направи оценка на постигнатото, и да се види къде могат да бъдат внесени подобрения при необходимост. И това може да се направи чрез становището, което се изготвя от нашата комисия. Благодаря първо Андрю, след това Елизабет Костинчер. Е, Благодаря, господин председател. Проекто докладът отразява предизвикателствата, пред които е изправено днешното селско стопанство в световен мащаб за изхранване на едно непрекъснато нарастващо по своята численост население и опазване на ограничените природни блага. Все повече от когато и да било до сега под въпросът се поставя за повишаване количеството и качеството на производството. И аз съм благодарен на докладчицата за това, че изтъква особено положителното влияние на селското стопанство върху преодоляване последиците от изменението на климата. Знаем какво е значението на почвите като хранилище на въглеродния двуокис. Докладчетата също така препоръчва убедително засилването на научните изследвания в тази насока и аз изцяло я подкрепям. Тя добавя също така, че реформата на общата селхостоманска политика, особено по линия на втория си стълб, е, е насочена към е, така нареченото позеленяване на селскостопанската дейност. Макар и да съм съгласен с предложението на докладчицата по отношение на прахосването на природни блага, смятам, че те са недостатъчни – И в това отношение Европейският парламент вече се е произнасял. Доклада Фол, доклада Райан. И аз мятам, че селскостопанското развитие или развитието на селските райони, каквото е то да традиционно наша дейност, вече не може да продължава по същия начин. В това число основни е, субстанции в селското стопанство, като калия и фосфора, е, се изтощават. Страдаме от недостиг на водни ресурси. Все по-редки са, наистина, химическите ресурси. Все по-трудно се доставят те. Недостиг на вода, казах. Влушаване качеството на почвите също. И тук не става въпрос за промяна на една или друга селскостопанска практика, а на целия модел в е, селското стопанство. Необходим е един системен подход, който да засяга едновременно проблемите за почвите, за водата, за загубата на биологично многообразие. Оттам необходимост от сериозни реинвестиции в агрономията и екологията, така наречета от мен агроекология или е, екологично интензивно селско стопанство. Трябва да се промени, така да се каже, парадигмата на село. И при това с разчитане а, а, на въглеродния цикъл, на азотния цикъл, на микробиологичния кръговрат на почвите, т.е. да разчитаме по-голяма степен на това, което природата сама може да ни даде, вместо на химическото вмешателство е, в нейния кръговрат. И разбира се, тук не можем да не споменем е, природосъобразното или така наречено органично е, земеделие, което има огромно дългосрочно въздействие както върху конта среда, така и върху социалната тъкан Реформата на, общата, на общата селскостопанска политика, по която работим, трябва да трасира пътя към тази нова форма, към този нов модел на селското стопанство. И в тази посока трябва да се работи постъпателно, постепенно, да, но още от сега. Все още имаме време. Става въпрос, както каза, за един глобален, системен подход към проблемите на почвата, на водите, биологично многообразие и замърсяването това ново селско стопанство ще даде възможност също така да се развият нови производствени дейности, да се създадат нови работни места по линия на възобновяемите енергоисточници, по линия на така наречената зелена химия. Всичко това в съзвучие с програмата за действие за околната среда – И именно по тази причина е така необходима реформата на общата сълскостопанска политика. Именно по тази причина са необходими нови предложения в иновациите, в рамките, например, на инициативата за европейски партньорства по втория стълб. Трябва да влагаме средства в научно-изследователската дейност, за повишаване устойчивостта на селското стопанство, така както е, е, е залегнало като положение в е, измененията и допълненията на хоризонталния, така наречен регламент за реформата. Благодаря. Следващата ораторка е Косингер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за доклада. Преждеговорившите засегнаха редица важни въпроси. Имаха и критични, но и похвални бележки. Прахосването на хранителни продукти според мен е проблем особено актуален и аз съм удовлетворена, че работата по неговото преодоляване се подхваща на общо европейско равнище. В тона си, според мен, общо докладът е доста негативен, особено що се отнася до замеделието и горското стопанство. Според мен това е неправилен подход. Както каза госпожа Паулсен, замеделието е решение част от него поне, но не и част от проблема. Много държави членки отбелязваме наличието на стимули за агроекологични програми, които наистина подобряват положението. Това не се отчита в достатъчна степен от доклада. Споменати са предложенията за екологосъобразност в контекста на реформата на ОСП, толкова по-добре, но също така е важно да споменем, че за някои страни това, което се предлага е стъпка назад. За страни, които вече са извършили немалко на екологичния фронт в селското стопанство. И разбира се, стимулите са нещо далеч по-приемливо и ефикасно от санкциите – А и екологичните мерки се прилагат в селското стопанство, трябва да кажа, в по-голяма степен, колкото в друга област на политиката. И, и не се обръща достатъчно внимание на това, че на международно равнище ние някак си оставаме сами, особено що се отнасят до емисиите на парникови газове. Ние сме свършили много до сега. Добре, но не можем да продължаваме сами. Но трябва да се огледаме какво става по света. Сами не бихме могли да решим всичките проблеми. От към външно-търговската страна преговаряме активно с много трети страни и на мен ми се струва, че опазването на околната среда може да залегне като постоянен раздел от външно-търговските ни спогодби. Нещо друго много важно е, е сегашния преглед на е, стратегията за горското стопанство. И не могат двете неща е, да, да се работят успоредно и, и накрая да не се срещнат. Според мен е много важно управлението на горското стопанство от една страна и на селското стопанство от друга да, да, да бъдат обхванати в своята цялост като неразривна част от жизнената среда. Още повече, че има много страни, в които производителността не е проблемът. Напротив, Проблемът се свежда до прекомерното изразходване на природни ресурси с цената на загуба на биологично многообразие. Ето това трябва да се акцентира, според мен, в доклада и аз бих била много удовлетворена, ако докладчетата се съобрази с тези мои бележки. Мартин Хайслинг. Да, има членове на нашата комисия, които гледат на селското стопанство само и единствено като на част от решението. Е да. Е, е, но не бива да забравяме, че в много случаи селското стопанство е и част от проблема. И аз мога да поздравя докладчицата за това, че тя е отразила много важни неща в доклада, е, които разширяват обхвата на първоначалното предложение – и още, ако вземем първото изречение за вноса на белтъчни вещества, на белтъчни продукти. Рядко разискваме този проблем, но той е на лице в европейското селско стопанство. Е, колко от хранителната маса фактически внасяме, колко изнасяме, какъв е балансът. И е много добре, според мен, е, да не си затваряме очите за отрицателните измерения на селското стопанство. Късите разпространителски вериги, например, един, един въпрос, който е важен, който следва да, да имаме предвид, е, особено на фона на разгорелия се напоследък скандал за конското месо. И пак, проблем или решение е селското стопанство – все по-индустриален характер придобива селското стопанство и търговията с селскостопански произведения. Правилна ли е тази посока? И разбира се, не може да подминем въпроса за прехосването на хранителни продукти. Много хора твърдят, че селското стопанство трябва да произвежда все повече и повече. Да, до известна степен това е така, но от това не следва, че трябва да разчитаме единствено на промишлени методи. Е? Необходима е екологична интензификация на селското стопанство. Какво имам предвид по това? Е, е, е, е, екологично устойчиво земеделие. Това ни е необходимо. Така и от економическа гледна точка то ще стане по-ефективно. Преди това, че 50% от произведените хранителните продукти в крайна края ще стигат до кофата за смет, ние не можем да твърдим, че системата е наред. От гледна точка на ефективността, на, на разумното опозатворяване на природните блага. И още нещо, което се спомена тук, бих искал да акцентирам. За почвите. Преждеговорившите казаха, че въпросът не бил от общоевропейски характер. Но, според мен, въпросът за почвите е от първостепенно значение. За Европа, за европейското селско стопанство. И се опасявам, че именно националното и, и областните, поднационалните равнища са пречка за решаването на проблема. И е всеизвестно, че ако един проблем не може да се реши, реши на национално равнище, той трябва да се реши на общоевропейско равнище. В това число и започвите. Марият Магинес. Биостановището, което ще излизаме с становище, също е свързано с този доклад, затова трябва да има последователно. Сега по някои от измененията. Винаги е много интересно, когато заместим някои думи и е, с други. Когато говорим за транспорт и енергетика, Трудно можем да кажем обаче дали системата е добра или лоша, защото голямата част от системите ни за производство на електричество не са устойчиво, така че езикът ни трябва да покаже, че системите ни имат и положителни и отрицателни страни. По този въпрос имаме нужда от промяна. Сега за прахосването на храни и разточителството в тази сфера. господин Хаузлин каза, че 50% от храните отиват в кофата. Явно системата не е добра. Може би е прекалено ефтина храната и хората за това я изхвърлят, защото е много ефтина. Да помислим по този въпрос. Що се отнася до кратките вериги за доставка, надявам се да реагират тези вериги, особено проблема с конското месо, да си погледнат системата на доставки, за да видят дали не могат да ги съкратят и да станат по-сигурни, по-безопасни. Това ще го подкрепим. Пето изменение говори за необходимостта да има повече стимули за модернизирането на селските стопанства, за приемане на нови технологии, нови методи това, което ни безпокои в земеделието, всъщност е резултат от практики, които бяха свързани с модернизацията. Явно не сме разбирали последствията от прилагането на такива мерки на ниво стопанство. Ключа към успеха на тази инициатива за по-голяма устойчивост е фермерите да започнат да участват в дискусията, да се свържат с различните служби, които им дават съвети, както и с експертите, защото те ще те са хората, които могат да намерят най-доброто решение. Докладът ни трябва да го каже. Нещо за плащания за общественото благо. Смятам, че храната е обществено благо, защото пазара не отразява едни реални цени на храните. Обикновено се притеснявам, когато се говори за преките връзки между производителите и потребителите. Това е из... седмо изменение. Да, добре е да има такива връзки, но и по-реалистично трябва да гледаме на това, как хората си купуват храните, откъде си купуват храна и как може тази система да работи по-добре. Защото онези, които имат пряка връзка с производителите, са много по-малко от останалата част, които разчитат на супермаркети и на магазини. Така че фокуса трябва да бъде върху това големите магазини за продажба да бъде част от решението на проблема, проблемите, посочени в настоящия доклад. Благодаря. Благодаря, Питър Яр. Благодаря. Благодаря на докладчика за представянето. Само няколко неща ще спомена. Първи коментар, той е за общия тон. Замеделието е част от отговора на проблемите, според мен. Няма да постигнем целите си, ако нападаме земеделието. Не, само ако работим ръка, ръка за ръка с, с земеделските стопани, с земеделието, ще победим проблемите си. И трябва ясно да се каже това. В нашата система е екологичната защита не беше проблем. От 90-та година обаче много неща се промениха в Германия. И сега има много нови екологични програми, с които могат да, от които могат да се възползват земеделските стопани и те трябва да продължат да съществуват. На второ място, защитата на околната среда трябва да бъде по-широк подход, не е нещо, което от време на време да излиза напред. Екологичната защита трябва да покрива цялото земеделско стопанство, а не само части от него. Затова е важно земеделската политика точно това да цели. След това циклите е не трябва да водим идеологически спор по тях. Аз не съм прекалено за големия внос на протеини. Голямата част от фуражите ни идват от неустойчиви системи. Голямата част от вноса идва от държави, където се изсичат тропическите гори. Достатъчно смели ли сме? Не може ли да използваме е, това пилеене на протеини? което е факт. Имаме нужда да затворим кръга. Не може да имаме отворен кръг и да се пилее. Трябва кръга да е затворен, цикъла да е затворен. Сега няколко думи за инвестициите в нови технологии. Не трябва да се опитваме да делим фермерството на добри и лоши. Не, нещата винаги са някъде по средата. Говорим за точно и акуратно селско стопанство, въвеждане на нови технологии, е, обработка, описание на метър по метър, прилагане на торове, пестициди по най-устойчив начин. Това е отлична идея и тя би помогнала за защита на околната среда. Благодаря. Bene, grazie колеги, non ci sono altri... Благодаря ви, колеги. Други не са се записали. За това веднага давам думата на представителя на комисията е Андрея Ветори от Генерална дирекция околна среда и след това ще дам думата, разбира се, на госпожа Сарбо, която е нашия докладчик. Господин Вектори има думата. Thank you, Mr. President, for giving... Благодаря. And... Благодаря, че ми давате думата. Благодаря на госпожа Сарбо за изготвения, изготвеното от нея проекто становище. Целта на Европейската комисия с седмата програма за действие за околната среда е да се създаде една рамка за политиките и да се покаже как различните аспекти на политиките са взаимно свързани и в каква степен те допринасят не само за по-добра околна среда, но и за по-добро благоденствие на европейските граждани. Как ресурсната ефективност, нисковъглеродната економика са свързани с добри екосистеми и биологично многообразие допринасят за подобряване на човешкото здраве и намаляват наличието на вредни химикали в околната среда. Бяха очертани някои приоритети, които да бъдат постигнати до 2020 година, заедно с европейските институции, с държавите членки, с регионалните и местни власти, и с всички заинтересовани страни. Разбира се, сред тях са и земеделските стопани, които са толкова важни за опазването на околната среда. Структурата на програмата е такава. Започва се с анализ на положението на базата на доклад от Европейската комисия по околната среда. Прави се анализ на празнините, свързани с прилагането, и на следващо място се определят приоритетни действия до 2020 година, които трябва да бъдат реализирани. Акцентът е върху приоритетите, които трябва да бъдат реализирани, без да се представя един дълъг списък от предложения или подробни инициативи. Ние високо ценим позоваването в проекто становището на намаляването на разхищаването на храни. Комисията работи по съобщение по въпроса, което ще бъде публикувано през едните месеци. За нас е много важно, че се говори също и за устойчиво земеделие в тази връзка. Почвите са изключително важен елемент за нас. Политиката в тази област е важна за селското стопанство, за биологичното многообразие, за адаптиране към промените в климата, за пречистването на водите и прочие. И това ние го отчитаме в бъдещата политика в сферата на околната среда. Ние можем да подкрепим повечето от предложенията. В трето изменение бихме предпочели да се говори за органични вещества в почвата, а не за плодородие на почвата, защото плодородието на почвата понякога може да води до допълнително замърсяване, ако не се действа устойчиво. По пето изменение считаме, че иновациите са много важен елемент за бъдещо устойчиво земеделие, но че трябва да бъде по-общо, да не е свързано само с въпросите на енергията и с костопанската техника. Последно изменение. Считаме, че има пряка връзка между потребителите и производителите и това може да допринесе до устойчиво производство на храни. И както беше подчертано и тук, това не е единствената възможност за постигане на целите. Относно разхищаването на храни, в предложеното изменение се говори за 2025 година като срок за намаляване на разхищаването на храни. Считам, че трябва да има съответствие с това, което е посочено в доклада на господин Салваторе по разхищаването на храни от 2011 година. И срока да бъде 2025, а не 2030, както сега е подчертано. Ние сме съгласни с предложените изменения от докладчика относно субсидиите, които вредят на околната среда. Ние считаме, например, че субсидирането на служебни автомобили трябва да бъдат включени също в категорията на субсидиите, които са чувствителни относно опазването на околната среда. Благодаря ви много и очаквам да продължат е, разискванията по този въпрос. Благодаря, господин Вектори. Сега давам думата на Сарбо за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, искам да благодаря на всички колеги за съдържателните предложения, които направиха за техните бележки. Съгласна съм, че не трябва да се гледа негативно на въпроса. Именно поради това нашето становище е толкова важно и затова колегите имат възможност да представят изменения. Съгласна съм, че целите трябва да бъдат много ясни и че трябва да говорим по-малко и да се опитаме да постигнем повече. Трябва да се подчертая ролята на селското и горското стопанство относно опазването на околната среда, както и трябва да се подчертае нуждата от намаляване на разхищаването на крани. Затова аз настоявам да има по-къси вериги на доставките, да се насърчава местното производство, местните пазари, Сега има проблем с дългите производствени вериги. Аз вземам предвид казаното от колегите. Готова съм за допълнителни разговори и се надявам, че ще бъде изготвено едно становище, което да удовлетворява всички. Благодаря на Дачана. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Това е шеста точка. Годишен доклад за 2011 относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борба с измамите. Ще се занимаем с проектостановище на колегата Янош Войчаковски за борбата с измамите по отношение годишния доклад на Европейската комисия за 2011 година за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Водещата комисия по тази тема е комисията за бюджетен контрол, комисията КОНТА. Доклад на комисията говори за намаляване на нередностите, по които са получени сигнали и подобряване на резултатите по връщане на средства, които са платени а не е трябвало да бъдат платени. През 2011 година общо 1230 нередни плащания е имало, т.е. спад с 35% в сравнение с 2010 година. Господин заместник председател Вечеховски, имате думата и след това ще дам думата на колегите. Януш, имаш думата. Dziękuję bardzo, е, Благодаря, господин председател качеството си на докладчик аз посветих вниманието си само на част от доклада, а именно за нередностите по опозотворяването на средствата в селското стопанство. За 2011 година от общия брой констатирани нередности, а именно 2395, 139 в резултат от разследването се оказват случаи на злоупотреба, което е намаление в сравнение с предходната година като брой, но пък финансовият ефект е нараснал. Отрицателният финансов ефект на обща стоеност 77 милиона евро за 2011 година. В доклада си, в становището си, аз е, насочвам вниманието към няколко важни проблема. В частност, е, според Европейската комисия, информацията, постъпваща от държавите членки, не винаги е достатъчно надежда в някои страни броят на, на нарушенията, на нередностите и злоупотребите е, е твърде нисък, което вероятно се дължи на недостатъчната подадена информация. И това пък от своя страна зависи от квалификациите, които се прилагат във всеки отделен случай. И значи Европейската комисия следва да въведе еднообразна отчетност в държавите членки. По констатирането и докладването на нередностите за да се противодейства на бъдещи е, подобни действия, следва да разчитаме не само на статистическите инструменти, а да обърнем внимание и на корените на проблема, на, на, на механизмите, особено в най-тежките случаи на злоупотреба. Сега за сега ние основаваме заключенията си единствено на статистически данни. Е, и тук вероятно мога да се позова на казаното от един полски поет. Според него лъжите биват три вида – обикновената лъжа, след това клетвената лъжа и най-голямата лъжа е статистическата лъжа или статистиката като такава. Знаете, понякога между истината и статистиката разликата е като от земята до небето. Та не бива да разчитаме само на, на, на статистическото измерение. Би трябвало да разполагаме и с качествена оценка на обстановката. това е. За мен най-големия проблем е, е, е ненадежността на информацията. Във всеки случай няма достатъчно уверение в тази надежност, поради това, че се прилагат различни критерии. И на второ място аз настоявам, че е, сами, сам по себе си статистическият подход е недостатъчен. Благодаря. Благодаря, Благодаря на господин Войчаковски. Господин Яри eine kurze Anmerkung äh, zu dem Einlassen des Berichterstatters. Благодаря. Благодаря на докладчика. Смятам, че той много точно поставя акцента. Наистина трябва да възприемем общи критерии, общи определения. В противен случай практиката в Европейския съюз няма да бъде еднообразна. Ей, от това, от, от еднаквостта на критериите е, зависи обема на докладната информация. Колкото по-малко информация се докладва, толкова по-незабелязано минават нещата. Така че е на лице стимул да не се докладва. Така че от задълженията по отчетността трябва да бъдат недвусмислени. Инак, както е било и до сега, едни ще се отчитат, други не. Още повече, че, както казах, на лице е отрицателен стимул. Ако честно си признаваш грешката, ще пострадаш, за разлика от тези, които по един или друг начин я прикриват. това е по статистиката. Е, ако няма яснота по, по критериите, няма никакъв смисъл от нея. И ние имаме една такава приказка, като тази цитирана от докладчика, нали? който се позовава на статистика, сам си копае гроба, нещо от този род. Господин, госпожа Магинес, това, което ме притеснява е четвърти параграф а, от текста. А, тук се казва, че случаи, които в една държава членка се считат злоупотреби, в друга биха могли да бъдат определени за законосъобразни. Може ли примери да ни дадете за това? Невъзможно ми се струва това. И имаме нужда от доклад точно по този параграф, като че ли, ако това наистина се случва. Така че има ли някакви примери, които може да споделите с нас, защото аз, ако е така, може би имаме нужда от повече информация. Не би трябвало в една държава членка злоупотребата да бъде смятана в друга държава членка за законосообразен разход. Благодаря. Да, много е важен този въпрос. Капулаш Сантос е пръв и след още един колега. Благодаря и аз искам да поздравя докладчика, защото наистина засяга много важна тематика. Освен това, искам да поискам а, още нещо да кажете за статистика. Когато започнах да разглеждам статистиката, трябва да ви кажа, че един господин Катле, французин, каза, че това е изкуството да лъжеш с точност. Ето така определя той статистиката. Така че си мисля, че трябва голямо внимание да отделим на верния анализ на статистиката. Казвайки всичко това, трябва да ви кажа, че доклада ни помага да разберем а, ситуацията, защото имаме нужда от едно МСП, което да е много по-опростена. Колкото по-тежка е бюрокрацията, толкова по-трудно е да се разбере къде са нередностите, къде се криете. Колегата Магинес ам, наистина каза много точни неща. Безпокоим се от това, че може да има такъв разнобой между държавите членки. За едни злоупотреба, за други не а, определен казус. Затова искаме и от комисията и от докладчика да ни даде по-голяма информация за това, защо има такова разминаване на критериите, които явно излизат, когато говорим за идентифициране и контрол и, ако щете, дори наказване, санкции за измамите. Макинтер има думата. You, um... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Войчухавски, като докладчик по становище, за положени от него труд. Важно е да имаме една последователна картина в целия Европейския съюз. Дефиницията, която той даде за статистика, към нея мога да допълня че в Великобритания се говори за лъжи, за ужасни лъжи и за статистика. Това са трите категории. Аз участвам в работата на комисията за борба срещу организираната престъпност и прането на пари. И ние работим в по-голяма степен по тези въпроси, свързани с организираната престъпност в целия Европейски в Европейския съюз като цяло. Общата селскостопанска политика е съществен част от, съществена част от европейския бюджет, затова трябва да се обърне особено внимание. Също и наблюдението трябва да бъде по-последователно и по-опростено. Трябва да имаме една по-опростена обща селскостопанска политика с много прости правила, които да бъдат последователно съблюдавани в целия Европейския съюз. Има тенденция обаче нещата да се правят все по-сложни и това от своя страна води до разминаване в начините на докладване на статистически данни от държавите членки. Затова е необходимо да има повече опростяване, за да се подобри и последователността на прилагането в целия Европейски съюз. Благодаря отново на докладчика за работата му. Благодаря. се. мога да дам думата на представителите на Европейската комисия. Двама души са се записали да се изкажат. Колегата Ван Дервец от Генерална дирекция ОЛАФ и Питер Бадер от Генерална дирекция за меделие. Кой ще вземе думата от вас? Вие преценете. Комисионе. Комисията ли ще е първа? Заповядайте. Си консултано. В момента разговарят помежду си, за да решат. Прего. Е, okay. For... Добър ден. Благодаря, че ми дадохте думата. Искам да благодаря на докладчика за неговото становище. Няколко бележки от наша страна. Казвам се Бен Фелс и отговарям по изготвянето на съскостопанския раздел на статистическите данни, които се представят. Отговарям за статистиката в Генералната ни дирекция. Тук бяха дадени определения на статистиката като върховната лъжа. Така че може да ме наречете, че съм и голям лъжец. И сега към коментарите, които вече каз... споделих. Още нещо. Ние искаме държавите членки да пояснят какво имат предвид е, под нередности. Има нередности според нас. В тази група а, е, има, например, а, е, съмнения за измама и дали има специално намерение да бъде извършена измама. Има и друг подраздел в тази група. Има установена измама. Установената измама е тази, при която съдът е постановил, че действително става дума за измама. Тоест имаме няколко а, категории. Вече установената измама изисква решение на съда. Тези въпроси се обсъждат на различни заседания. Обсъждат се, например, такива теми, като тази спомената в четвърта точка от становището. Поискахте да се дадат примери. Мога да ви уверя, че на последното заседание е, в групата 8048, която се отнася до злоупотребите в областта на селското стопанство, бяха обсъдени тези въпроси. Всички държави членки заявиха, че субсидирането на сълскостопанския сектор и целият процес след това трябва да се базират на европейското законодателство и правилата трябва да се спазват по еднакъв начин. Т.е. всички държави членки трябва да спазват същите правила при докладването на нередности. Не може да се стигне до положение, при което в една държава членка на един, едно действие се гледа като на нередност, а на друго, като в друга държава членка на същото действие да се гледа като на законно съобразно. Въпреки казаното, понякога държавите членки се колебаят дали да нарекат дадена нередност като съмнение за измама. Така че това може да бъде срещнато като случай. Статистическите приложения са само една малка част от работата, която осъществяваме. Ние не само изготвяме статистика, правим много повече. Докладът трябва да се изготви в кратки срокове. 28 февруари беше за изменения, срока за измененията, след което разполагаме с съвсем малко време, за да се изготви самия доклад. Така че това не означава, че не правим допълнителен анализ, ние правим много повече от това. Зад е, това, което се подлипува в доклада, има още много-много информация, много-много положен труд. Това е само основен анализ, но докладът не е мястото, където могат да се представят всички неща, които правим. That... Може би трябва също да спомена, че ефектът е от двата случая, отбелязани в точка 2, по тях разследванията започнаха през 2003 година. През 2011 година бяха докладвани констатациите. В междинния период беше осъществено разследването, така че едва трябва едва през 2011 година. Във Франция са докладвани е, също случаи. Подобен случай имаше и в е, Холандия. Този случай беше докладан през 2012 година. Сега, може би, вие ще допълните нещо за възстановяването на средства и за упростяването. Благодаря. Аз съм представител на Генерална дирекция селско стопанство. Ние се занимаваме най-вече с финансовата отчетност и с възстановяването на финансовите щети. Значи, разбира се, се прави разлика между нередност, подозирана злоупотреба и установена злоупотреба. И а, ние следим за това. Разбира се, националните администрации и разпочателните агенции а, а, строго да следят за възстановяването на а, финансовите щети, за, за събиране на вземанията. Фактически положението се подобрява. А, но все така цялата уредба е национална, процедурата зависи от административно-съдебните системи и практики на, на държавите членки. Независимо от това, вие знаете, че за следващия период, 14-20 година, комисията предлага да се отиде и по-далеч, да се изясни уредбата на общоевропейско равнище – а, и също е, правилото, което по-настоящем действа, а то е 50 на 50, значи 50% от несъбраните от съответната разплащателна агенция средства от бенефициерите се покриват от националния бюджет, ние предлагаме е, това правило сега да стане 100 на 100. Тоест всичко, което не е събрано е, от бенефициера, не правомерно възползвал се от европейски средства, да бъде задължение на държавния бюджет аз ще защити в по-голяма степен европейските средства. Освен това, ще стимулира националните администрации да съберат вземанията, които им се дължат в разумни срок. Благодаря, господин председател. Благодаря за изказванията от комисията и от Олаф. Давам думата на колегата Войчаковски и ще минем към следваща точка след това. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dziękuję wszystkim kolegom za E, wypowiedzi e, odnośnie Благодаря. Благодаря на колегите за изказванията, за предложенията. Бих искал да отговоря на госпожа Магинес по точка четвърта от становището за разнородните критерии, по които се класифицират деянията. Не мога да кажа, че имам някакви задълбочени познания. Аз се е, позовавам единствено наказаното от докладчика на Комисията по бюджетен контрол. Е, и докладчикът заявява, че той е обезпокоен от твърде малкото наброй случаи, известени от е, Франция, Германия, Испания и Великобритания статистически погледнато, явно положението не е особено ясно, тъй като броя на нередностите би трябвало да бъде по някакъв начин съизмерим с броя на бенефициерите. И това е становище на бюджетната комисия, не, не е мое. Аз е, не твърдя каквото и да било за някои отделни държави членки, но във всеки случай е, този въпрос трябва да бъде проучен допълнително. По-нататъка е, и вие, колеги, пък и това, което чухме от Европейската комисия го потвърждава, настоявате да си дадем повече време. И аз съм съгласен с вас. Да проучим въпроса за класификацията на съставите, така да се каже. Аз имам опит от Полша и мога да ви уверя, че е, полските е, власти много активно разследват всички случаи. Те са сезирани с 8000 случая и една малка част от тях стигнаха до квалификацията установена злоупотреба огромният брой от е, случаите е, на нередности се дължеше на устарял кадастър, на, на разминаване между стари и нови кадастри и така нататък. Във, всеки, в никакъв случай не може да се говори за умишлена някаква злоупотреба, но Знам ли, агенцията, съответната агенция, може и да се е престарала. Не знам дали подобен опит могат да споделят и други държави членки, но наистина подходът трябва да се уеднакви, колкото е възможно. Така че умишлените нарушители да бъдат преследвани и наказвани. А онези, които неволно са допуснали някаква грешка или нередност, не би трябвало да бъдат подвеждани. Та, когато ни се отдаде е, случай, е, би трябвало да се занимаем по-подробно с този въпрос. Да, наистина. Практиките са различни, статистическите данни също не са особено надежни. Това, това го казах и го повтарям. Благодаря. Благодаря за мес председател Войчаковски. Преминаваме към седма точка от дневния ред. Изменение на директивата относно качествата на горивата и на директивата за невъзобновяемите източници. Непреки промени в земеползването. Гладфелдер. Говорим за възобновими енергийни източници. Комисията по околна среда отговаря. Идеята тук е да се направи преход към биогорива, които ще дадат възможност за намаляване на емисиите на парникови газове. Говорим за второто поколение биогорива. Целта е да се промени правната рамка и да може в сектора на транспорта от 2020 година да има ограничение 5% от а, квотата на произведеното от биогорива да бъде от различни земеделски култури. Предложението има своето въздействие върху съществуващите инвестиции в енергийния сектор и, използван... и земеползването. Галатен Фелдер има думата, той ще говори по темата. А те. Köszönöm szépen, elnök úr. Még ma is élénken emlékezek arra. Е, благодаря. Съвсем ясно си спомням как преди няколко години нашата комисия и по-специално вашия предшественик, председателят на комисията по земеделие, господин Нил Периш, е, ясно подкрепяше създаването на законодателство за биогоривата. Тогава бе съвсем ясна тази тема и председателя тогава много често подчертаваше това. Говореше за това, че не става дума само за защита на околната среда или намаляването на емисиите на парникови газове. Всъщност това е свързано с стабилността и на земеделските пазари. Е, всъщност този пакет, преди да се зароди, имаше сериозни мерки за намеса, които бяха прекратени в Европейския съюз. Имаше страхове за сривове на пазара, които могат да бъдат причинени на пазара на зърното. Едно от решенията беше да се произвеждат биогорива трябва да се каже също така, че когато бе взето решението в този момент за производството на биогорива, въпросът свързан с енергийната сигурност бе споменат нарочно. Тоест, необходимо е Европа да стане независима от глобалните енергийни пазари и да може да произвежда цялата необходима енергия вътрешен план, т.е. вътре в границите на Съюза. Тогава гледах скептично на въпроса, имах големи съмнения за тази инициатива, но Европейската комисия ме впечатли с аргументите си И накрая приех тези аргументи и подкрепих прилагането на тези мерки. Това, което виждам сега е, че комисията като че ли е загубила част от убедителните си аргументи, има известна несигурност. И тази несигурност се вижда и в предложението, което наскоро бе представено. В Унгария могат да се забележат отрицателните последствия. Имахме един а, кандидат за инвеститор, ирландец, който искаше да се занимава с биогорива. Той бе получил обещание от Европейската комисия, че законодателството няма да претърпи промяна. Но поради това конкретно предложение, банките решиха да не отпуснат помощ на този проект, което е голяма загуба за инвеститора. Тази несигурност като че ли цари отдавна, защото 2017 година ще се направи отново преглед и Европейската комисия ще има правомощия да законодателства посредством делегирани актове. Те вероятно ще подкопаят е, допълнително този регламент за биогоривата. Трябва да не се забравя, че производството на биогорива в Европа е довело до положителни резултати. Забелязва се намаляване на зависимостта на Европа е, от протеинови култури за фураж. И ако говорим за 10% и ако те трябва да дойдат от земеделските култури, то това би заменило 12 000 хектара, които се използват за производство на соя другаде. Бихме могли да намалим зависимостта на Европа от протеинови култури, които се внасят. Нови работни места се внасят, нови методики, научно-изследователската дейност върви стабилно. И всичко това е много обещаващо, що се отнася до второто поколение биогорива. Това, което ме притеснява е тази несигурност, която се внася посредством изменянето на този регламент. И тази несигурност ще постави под въпрос всички постижения до сега. Предложението пред нас се основава на предположения, които са в основата си спекулативни. Говоря по-специално за правилата за непреките е, промени в земеползването. Те няма да могат да бъдат защитими, ако на междур... в международен план започне дебат по въпроса. Дори вътре в Европейския съюз има известни съмнения по тези въпроси. Няма международни стандарти международно стандарти, на базата на които да се налагат рестриктивни мерки. И така, притеснявам се, тревожа се от тези предложения. Има и някои положителни очаквания за развитието на биогорива от второ поколение. Тези очаквания като че ли обаче е, няма да се сбъднат. ФАО, Организацията на ОНЕ за храните, излезе с едно проучване и прогнозата в това проучване твърди, че това десетилетие биогонривата от второ поколение няма да станат факт, няма да бъдат факт. А пък ако станат реалност. Има една международна фирма а, на международно ниво, която се занимава с тази тема. Та дори и те да станат факт, социалната цена ще бъде изключително висока. И ако вземем този мултипликатор, а, който е 4, по отношение на второто поколение биогорива, тази цел от 10% няма как да бъде постигната суровините, които се използват а, за тези биогорива второ поколение, са най-вече суровини, които лесно се използват днес. Например, от тор може да се произвежда биогаз. Има и технология установена от край време. Може да се използва за отопление този газ. Има и други употреби, но те биха били по-ефективни и ефикасни от енергийна гледна точка или от гледна точка е, възвръщаемост на капитала. Можем да говорим и за съпътстващи продукти при земеделието, като например сламата или други видове органични продукти, които могат да се използват за отопление. Аз имам пещ, която работи на биомаса вкъщи. къщи и дървените пелети дават ефективност от 95% за отопление. Ако това се използва за биогорива, ефективността би била много малка част от тази, която споменах. Така че има големи проблеми, свързани с енергийната ефективност. Цените ще се вдигнат, И кой ще плати тази цена? Потребителите, данакоплатците. Това са много важни въпроси, които трябва да бъдат разрешени. Не бива да забравяме също така, че в различните европейски региони от енергийна гледна точка има недостиг на биомаса, защото по директивата за възобновимите енергийни източници държавите членки са подали съответни планове за действие. И в тях се казва, че до 2020 година 50% от възобновимата енергия трябва да идва от биомаса в Съюза. Няма обаче достатъчно биомаса за постигането на тази цел. Затова трябва да увеличим използването на биомасата с 50%, за да може да се постигне тази цел от 20% на европейско ниво. И ако вземем предвид и факта, че от един и същи материал, при един и същи материал, използването би било по-малко ефективно, ако говорим за биогорива от второ поколение, ако говорим за биомасата. Тя тогава няма да бъде ефективна, защото времето няма да е достатъчно и след няколко години, извинете, за няколко години гора не може да порасне. Много трябва да внимаваме как регламентираме този сектор, защото той е, наистина направи огромни крачки напред е, през последния период и стабилността на сектора е изключително важно е, постижение, което не бива да губим. Енергийната сигурност е важна, намаляването на зависимостта ни от протеинови фуражи, както важни са и научните постижения, които са неоспорими. Биомасата трябва да се използва по един ефективен начин – държа да се насърчава в възобновимите енергийни източници и съм председател на такава асоциация в Унгария, от което се гордея. гордея се, че заемам тази позиция. Карам електрическа кола. имам слънчеви батерии вкъщи. Всъщност колата ми е хибрид. можем да постигнем напред по отношение на електрическите коли, които не са свързани с земеделието, но исках да го спомена това така или иначе. Bene, grazie, grazie al nostro relatore. Благодаря на докладчика. Започваме дебата. Само двама са се записали. Започваме с Калиновски и след това клас. Okay. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pragnę wyrazić pogląd, благодаря, господин председател. Прилагането на предложението, направено от Европейската комисия, ще се отрази силно негативно не само върху производителите на биокомпоненти, но и върху цялата производствена верига, започвайки от земеделието. Европейската комисия предлага да се определят а, а, намаление на емисиите, специално за земеделието. Като видим какво става в а, Латинска Америка и в Азия, считаме, че това предложение не е добре обмислено, защото предлаганите решения не само няма да доведат до подобряване на съществуващото положение, но и ще обременят допълнително европейското земеделие и ще подкопаят конкурентоспособността му. Виждаме, че засадените площи в Европейския съюз през последните години са намаляли. Има силна конкуренция от други производители на соя и това предложение на комисията може да доведе до засилен внос на слави компоненти за животновеството, разбира се, те ще бъдат ГМО. Това ще влуши допълнително положението, което и без друго е сложно в Латинска Америка. На следващо място намирането на заместител на производството на захарно цвекло. Изглежда комисията предпочита да не се засаждат площи, вместо да стимулира развитието на земеделието. Производството на горива в Европейския съюз е много важен сектор. Може би има твърде много работни места. Около 40 милиарда евро са инвестирали в рамките на 3 години и сега те възстановяват, изплащат тези дългосрочни финансови ангажименти, които са поели, което засяга дългосрочната им конкурентоспособност и производителност. И предложенията ще се отрази в минимална степен на производството на биогорева в Америка. Читам, че предложението на Европейската комисия е твърде преждевременно и преди да се премине към действия, трябва да бъдат осъществени действително много задълбочени промени. Благодаря, господин Клас. Госпожа Клас. Комисията преложи, предложи да има промяна в линията. Ние трябва много внимателно да разгледаме това предложение. Очевидно е, че основната цел на земеделието е да произвежда здравословни храни и това е позиция, която ние всички можем да защитаваме. Преди повече от 10 години ние всички подкрепихме енергийният микс и производството на енергийни култури – В, е, в миналото е, сълскостопански животни бяха използвани е, за транспортни нужди. Ако земеделието има пазар, нещата вървят добре, инвеститорите влагат средства в сектора и изведнъж ние решаваме да се оттеглим от това производство, бяха поставени въпроси, появиха се съмнения и сега се питаме дали, дали произвежданото трябва да се използва за производство на горива или пък за производството на храни. Предложението на Европейската комисия означава намаляване на производството на биогорива. Това много хитро е направено. Не се казва, че ще има 3-4%. Говори се за две групи по 5%. 5% от земеделски култури, 5% от използването на отпадъци, т.е. второ поколение биогорива. и в крайна сметка ще се получат 6,4%. Около 6,5% ще бъдат произвежданите биогорива, ако се стъпи на тази основа, ако се направят вярно разчетите, а не 10%. Има ограничения, наложени от Европейската комисия върху производството и ние трябва да видим как ще реагираме на направеното предложение. Нещо друго, което се предлага е непряка промяна в вземоползването. Това също трябва да влезе в разчетите. Ако планираме производство на биогорива, това ще бъде за сметка на производството на храни при използването на съответните земеделски площи. Това също ще се отрази върху климата. когато отчитаме фактора непреки промени в земеползването, се прилагат критерии, които според мен трябва да бъдат внимателно разгледани, за да се види дали са добре обмислени, дали са балансирани от начало до край. Европейската комисия твърди, че няма да се използва в разчетите до 2020 година, но знаем, че като тръгнат е, нещата, постепенно това ще се включи в разчетите и за това трябва да сме много предпазливи, що се отнася до непреките промени в земеползването. Аз не считам, че има смисъл да се чака. Ако фермите инвестират в биогорива. Тези биогорива трябва да бъдат произведени като съпъстващи продукти се произвеждат и доста фуражи и те съдържат ценен протеин. Това също трябва да се отчита. Ние се нуждаем от подобни протеинови фуражи. И трябва да решим дали искаме да се продължи производството на такъв фураж в Европа, вместо да се внася от друг. Моето мнение е, че трябва да произвеждаме тези фуражи тук. И какво представляват отпадъците? Господин Гладфелдер посочи, че отпадъците могат да бъдат слама. Аз не считам, че сламата е отпадък, защото тя може да се използва например, за подобряване на състоянието на почвата, така че не може да се разглежда като отпадък. Дали е по-ефикасно да се използва сламата за подобряване на качеството на почвите или да се използва в големи производствени инсталации, където да се изгаря, може би, сламата ще е по-цен от производството, например, на царевица на същия терен. Така че въпросите са действително много. И все пак какво имаме предвид под отпадъци? Не всичко, което се изхвърля, трябва да се разглежда като отпадък. въпросите трябва да бъдат поставени. В Комисията по селско стопанство ние трябва да допринасяме за развитието на селскостопанското производство по устойчив начин. И ако използваме фактора непреки промени в взаимоползването при разчетите, тези фактори трябва да се прилагат и относно производството в трети държави в каква степен това е изпълнимо, дали сме убедени, че това ще се включи в речетите другаде. Има организации за развитието, които ясно подчертават, че европейските с костопански критерии и изисквания, ако бъдат приложени в целия свят, повечето африкански или латиноамерикански фермери няма да могат да ги изпълнят и да произвеждат за европейския пазар. Тоест има толкова много въпроси, които трябва да бъдат разгледани. И трябва да се попита дали това е подходящият момент, дали има достатъчно възобновяеми горива на пазара, дали можем да си позволим намаление. Господин Глад Фелдер спомена за иновациите. Ние трябва ли да наблегнем там, вместо да поставяме някакви тавани? Считам, че трябва да наблегнем на новаторството в тази област. Вместо да променяме курса толкова скоро след като беше стартиран трябва да се опитаме да опростим нещата и да подобрим подхода ни. Благодаря. Благодаря Брита Реймерс и после Мартин Хауслинг. Ja, mir stellt sich die Frage, wenn wir ILO-Kriterien ansetzen wollen für Importe für aus dem Да, по отношение критерия косвена промяна на земоползването, дали този критерий да се приложи за вноса на биогорива. Ако да, Имаме ли възможност да упражняваме такова въздействие в световен мащаб? Достатъчно важен ли е европейският пазар е, в е, Азия, е, Латинска Америка и прочие? Аз се съмнявам, че можем да налагаме такива условия на когото и да било. И научната общност, проче, има своите въпроси относно различните варианти. Изразяват се съмнения, най-вече по отношение на критериите косвена промяна на земеползването. А какво да кажем за това четворно претегляне? Да вземем сламата, например, и възможните и приложения. Според комисията сламата е необходима като фураж за а, по, а, постелъчен материал а, в животновътството, в строителството за изолация, а сега видите ли и за гориво. И разбира се, в свиневътството е, има задължителна дневна норма на ползване на слама. И възниква въпросът, има ли достатъчна връзка между различните служби? Да кажем, хората от хуманно отношение към животните познават ли изискванията на, на специалистите по строителство? според мен просто няма да стане. Е, на е, един отделен сектор се предявяват непосилни очаквания. А какво да кажем по-нататък за правната сигурност? В продължение на години се стимулират биогоривата от първо поколение, хората инвестират, сега изведнъж правилата на играта се променят допустимо ли е това? Може ли да наречем това надежна европейска политика? И още за рапицата. Рапицата се използва за добив на, на масло, за биогорива, включително за човешка консумация. Много вкусни палачинки е, се получават с рапица, но и като фораж животноводството се използва рапицата. Зависими сме от вноса пък. И как е, да постигнем независимост? Не можем да иземваме площи от други култури. И върху всичко това определено трябва да се хвърли светлина. Не е ясно. На гражданите ни им е ясно какви ги вършим. Благодаря. Следващият оратор. Хойслинг. Благодаря. Много се каза тук, което е, ми напомня за становището на една лобистка група. Предложението на комисията е правилно. Реалистично погледнато само 5% могат да бъдат заделени. Повече не може. В Германия всички политически партии заявяват подкрепата си за това за възобновяеми енергоисточници да се използват само обращаеми култури. И ние там се споразумяхме за 18%. За рапицата пък трябва да бъдем реалисти и да прилагаме принципите на оборота. Ще ми се да чуем какво ще каже комисията. Според мен тя не бива да настоява за 10% възобновяеми, а да говори за 10% економии. Е, това е вече политическа цел, около която можем да се обединим. Много от колегите тук се позоваха на протеиновия аргумент. Не е зле, но следва ли една маслодайна култура изведнъж да бъде обявена за протеинова? Рапицата е маслодайна. Нали? И, и при какви странични ефекти. Не, вие сте прави. Ако в оборота превишите 30% рапица, пак ще загазите. Значи и, и дори и рапицата не е универсално решение. Биогоривата от второ поколение сега се популяризират е, от комисията, но според мен това не е реалистично. Не можем да използваме дървесни сърготини или за биогориво. В Германия има две инсталации, в които опитите е, да се опозотворят тези е, суровини се провалиха. И така, според мен рапицата да си служи само за добив на масло, и, и са необходими данъчни стимули. За съжаление, много от страните отказаха да ги въведат. Но в край на краища говорим за ефективна употреба, опозотворяване по най- изгодни от економическа гледна точка начин на ресурсите. Например, как подхождаме към различните остатъци и отайки. И така, в заключение, всички тези култури имат своите недостатъци като е, суровина за биогориво. Било то по съображение за сейдбооборота, било то по съображение за свободните площи. И аз, е, например, смятам, че рапицата не може да бъде сравнявана изцяло по аналогия с някои е, захарни култури в Латинска Америка. Що се отнася до фактора е, илът, т.е. косвена промяна на земеползването, струва си да го прилагаме, според мен. Не бива изцяло да се отказваме от него, просто защото той е несъвършен. Просто трябва да видим как най-добре да го употребим. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. А, на... Бих искал да коментирам току-що казаното от колегата. Ние в Австрия работим много усилено за трето поколение дори биогорива. Без основа на генетично модифицирани сортове. Проблемът, разбира се, е, че трябва да възпрепятстваме постъпването на генетично модифицираните в хранителната верига. Е, миналата година по един доклад бяхме изразили надеждата Европа да стане независима от вноса на белтачини, но после е, за опазването на вложените средства в е, биоенергетиката. Ние вече сме превишили 5% и явно предсказуемост няма. Ние се опасяваме дори от опоручаване на пазарната конкуренция. Ето защо ни е необходима формулировка, която да е технологично неутрална. И сега няколко думи за косвената промяна на земеползването. Тук има един сериозен проблем, а именно, че този критерий не подлежи на емпирично потвърждаване. На всяко решение се пада поне по още един проблем. Госпожа Клас много добре го каза. Да, да, да не си навлечем нови проблеми на главата, опитвайки се да решим старите. Освен това, как ще се обвърже този критерий за земеползването с аналогични критерии за изкопаемите горива? И в края на краищата, какво излиза? Въвеждаме нови стандарти, но пък оказва се, че поставяме изкопаемите горива в конкурент предимство. Съгласен съм с казаното после от, от колегата за, за повишаване на ефективността но и на други фронтове трябва да се работи. И не бива да се подаваме на натиск от неправителствения сектор. Не бива до край да се отказваме от е, възприятата вече позиция. Господин Ярима думата. Трябва да добавим нещо, ако искаме да сме честни. Говори се за това, че земеделието навлиза в енергийния сектор и идеята е натиска от хранителните, от продоволствения пазар да бъде променен, така че да се стабилизират цените. Статистиката говори за успехи парите от преките плащания намаляват, е, за, извинете, преки плащания намаляват, е, така че това е нещо положително. Още нещо. Има доста голямо разхищение при рапицата. Трябва да включим всички тези фактори, когато е, правим цялата картина. След това защитата на инвестициите – Съгласен съм с господин Хойслинг, който заяви, че прекалено високи бяха очакванията ни от създаване на биогорива от второ поколение. Мисля, че всичко завърши с едно фиаско. В енергетиката Забравихме, че слабата, сламата, извинете, не е някакъв отпадък или страничен продукт, си има своята роля в земеделския сектор. Ако извеждаме средства от земеделието, чисто статически това трябва да бъде отразено. Има различни неща, които не разбирам тук. Можем да обсъждаме тези критерии, но това, което трябва да направим всъщност е да гарантираме справедливост, както и да предпазим земеделските остопани от това да се подават на някакви моди. Прекалено много се говори за това как ще се използват отпадъците. Производството на отпадъци изведнъж се оказва доста доходоносно. Ако произвеждам такова масло, то това е добре, но ако изведнъж го нарека това масло отпадък, изведнъж всички започват да се интересуват, защото от отпадъците може да се извлече полза. Тогава трябва да дадем ясна дефиниция на това какво е отпадък. Съгласен съм ако има политически въпроси, то тогава трябва да направим така, че да има доверие у населението. Ако казваме инвестирайте, хайде тогава да не изваждаме очи, вместо да изписваме вежди. Не бива да погубваме този сектор. Благодаря. Сега дам думата на комисията представителя на комисията, който е тук, е господин Ван Стейн от Генерална дирекция енергетика и след това ще дам думата на Глатен Фелтер. Имате думата, господин директор. Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. Дебатът днес показва колко е сложен въпросът, с който се занимаваме. Това е ясно на всички. Нещо искам да кажа още в самото начало и то е следното. Комисията продължава да смята, че устойчивите биогорива биха могли да намалят емисиите на парникови газове, да създадат работни места и да доведат до устойчива енергия за транспортния сектор. Това са положителните страни на биогоривата, които не бива да бъдат пренебрегвани. Това, което се промени и някои от депутатите днес говориха точно за това, че комисията е променила малко насоката по биогоривата. Да, това, което се промени е, че комисията знае повече днес, отколкото знаеше през 2008-2009 когато се проведоха преговорите по тази директива. Тези косвени ефекти могат да бъдат значими и знаем, че те са свързани с определен визове биогорива, особено първото поколение, които се основават на а, хранителни култури. Трябва да се вземат мерки по въпроса, защото ако това не се направи, то тогава биогоривата а, ще станат ненадежни, поне в очите на европейските граждани. Ако това стане, положението никак няма да бъде розово с биогоривата. Това, което предлага Европейската комисия е подходящия отговор на предизвикателствата пред биогоривата днес. Опитваме се да изпратим ясен сигнал на земеделските стопани, на промишлеността, на онези, които се занимават с технологично развитие, а то е, че биогоривата на бъдещето са различни от биогоривата днес. Онези в бъдеще са биогорива, които не се основават на култури, които се използват за храна, а на суровини, които не водят до промяна в земеползването, дори и кос, косвена такава, което правеха тези от първо поколение. Предложението, което направихме, е, всъщност се основава на дълъг процес работа, което показва и сложността на въпроса. Смятаме обаче, че тук е, постигаме равновесие между различните становища и интереси е, на тема биогорива. Няколко депутата споменаха днес, е, че непрякото е, не промяна на земеползването не може да бъде верифицирана. Може да се изграждат модели, економически модели по този въпрос, което създава пък проблеми, свързани с надежността на научните хипотези. Европейската комисия обаче смята, че предлага е, една идея, която се основава на най-добрите научни постижения за момента. Съвсем накратко, какво предлага Европейската комисия? Първо, предлагаме да ограничим стимулите за отглеждане на първо поколение биогорива. Не искаме да се ограничи нито производството, нито потреблението на тези биогорива, а само стимулите, като ограничим това доколко те могат да се използват за постигане на тази цел от 10%, което си остава в директивата за възобновимата енергия. След това въвеждаме нови стимули за напредничевите биогорива посредством тройното и четворно броене. Можем да дискутираме какво ще влезе в тези категории. Разбира се, излезли сме с предложение на основата на предложения от промишлеността, т.е. кое е отпадъци, кое са отайки и така нататък. Опитали сме се да направим едно предложение, което да запазва инвестициите, които вече са направени. Още нещо бе казано днес след обяд няколко пъти и то е, че селските стопани, отрасъла, следват една политика, одобрена на европейско ниво, сравнително скоро. Тези инвестиции трябва да бъдат запазени. Не можем сега да кажем, а, че това са инвестиции, от които нищо няма да излезе от тук на сетне. Не, казваме, че настоящото ниво на първо поколение биогорива около 5% е горната граница и от тук на сетне трябва да използваме по-напредничеви биогорива за по-нататъчно повишение на тяхното употреба. И последният елемент е въвеждането на фактори, а, които бяха споменати от някои депутати. Тези фактори се въвеждат по начин, който според нас съответства на най-солидните научни постижения. Тоест, не ги използваме за регулаторни цели, а за целите на отчетността и създаването на по-голяма прозрачност, така щото да знаем какъв е, какво е реалното въздействие или какво можем да очакваме да бъде въздействието по отношение на парниковите газове. Това ще съвсем накратко за нашето предложение. Смятаме, че това е точния пакет. С удоволствие ще работим и с вашата комисия, и с други комисии в Европейския парламент, за да постигнем за да имаме, извинете, най-добрия отговор. Знаем, че темата е деликатна, има много интереси, които трябва да бъдат а, балансирани, но на базата на предложението ни смятаме, че може да се постигне на такова едно а, равновесно решение за всички страни. Ще работим с колегата Гладфелд, както и с всички депутати. Благодаря. И аз благодаря. Сега давам думата а, за заключение на Гладенфелдер. Е, благодаря, господин председател. и Ще бъда кратък и искам да благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря за откровените мнения. Много ясно беше изразено мнението им. Аз ще взема предвид казаното. При работата по проекто доклада ми ще координирам работата си, доколкото е възможно, с всички. Никой днес не каза, че методите за изчисляване на косвените промени в вземоползването са надежни. Има пълно единодушие, що се отнася до ненадежността на тези изчисления. но ако те се използват, трябва да направим така, че мерките, с които са свързани, да бъдат обсъждани в рамките на преговорите за международната търговия. Подобни ненадежни изчисления не могат да се използват като основа за предприемането на търговски мерки, защото са обречени на провал. Ако подобни мерки не могат да се прилагат в международната търговия, очевидно е, че не си струва да се експериментира с подобно нещо в Европейския съюз. Затова трябва да изключим този сценарий за в бъдеще. Що се отнася до рапицата и другите маслодайни култури, това не са протеинови култури, но има вътре в тях е, и съществена част протеини. Същото се отнася и до пшеницата 23-24% са протеини. Ако се премахне скорбялата, ще остане такъв процент е, протеини. По този начин се определя и качеството, например, на фуражите. Културите с високо протеиново съдържание трябва да се използват като фуражи. Трябва да се има предвид, че Европа има излишък от петрол и той се предлага на ниски цени на международния пазар. Има недостиг на дизелови горива. Затова биодизелът би бил полезен от енергийна гледна точка. Можем да избегнем тази уязвимост ако поставим акцента върху производството на биодизел. Аз високо ценя работата на Европейската комисия по този въпрос и съм убеден, че когато бъде взето решението, то ще трябва да бъде преразгледано след известно време, защото има един естествен момент 2020 година беше срокът предложен в първоначалното предложение. Така че може да се направи преразглеждане през 2020 година. Спомням се още нещо съвършено ясно, че комисията подчертава, че предложението е балансирано, добре обмислено от всякъде, но преди 7 години комисията твърдеше същото, казваше, че всички съображения, свързано с сигурността на доставките на храни и прочие на горива, са отчетени. Аз тогава проявих скептицизъм, но комисията излезе с същите аргументи, които отстоява в момента. И считам, че трябва да се осигури стабилност. Трябва, ако не гарантираме стабилност за инвеститорите, ние няма да можем да ги убедим да инвестират в биогорива второ поколение. Защото ако това не стане, инвеститорите няма да искат да рискуват. Благодаря, колеги. така изчерпахме тази точка от дневния ред. Ако няма други желаящи да вземат а, думата. И така преминаваме към последната точка от дневния ред, представена от името на Европейската комисия. По положение, е, извинете, относно положението за внос, вноса на цитрусови плодове от Китай. Скъпи колеги, както знаете, на 22 март Съда на Европейските общности а, заяви, че регламент 1355 от 2008, който налага дефинитивни антидемпингови клаузи и налага дефинитивно налагане на мита върху внос, вноса на някои видове а, цитруси, като например мандарини, които идват от Китай, бе а, отхвърлен. Комисията смята да предложи един регламент за прилагане на съдебното решение преди края на февруари. В този контекст бе повдигнат въпроса за събиране в ретроактивен план, т.е. с задна дата на мита. Давам думата на генерална дирекция търговия. Трябва да присъства тук Алан Герцат. Имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на поставените въпроси. Искам да дам и някои пояснения. Мерките за мандаритните бяха въведени на 30 декември 2008 година. За да се разбере изцяло за какво става дума, за по-голяма яснота, бих искал да ви представя как се развиха събитията. Има две решения на съда, които обявиха за невалидно регламентът от 2008. От 17 февруари 2011 беше анулиран регламента, що се отнася до двама износители от два различни региона на Китай. Причината беше, че има нарушения. На 22 февруари 2009 също беше взето решение на съда за окончателно отхвърляне на регламента, тъй като Европейската комисия не е намерила начин да определи точната стойност. Стандартна практика от страна на Европейската комисия е да прилага решение на съда и да отчита как да бъдат коригирани констатираните от съда несъответствия. Това е сложна процедура и зависи от съответното дело. Разследванията трябва да гарантират пълна прозрачност на всички заинтересовани страни и трябва строго да се отчита правото на защита. В много отношения това разследване е свър... Е, като останалите нормални е, разследвания, свързани е, с антидъмпинговите мерки, които траят около 15 месеца. Двете решения бяха разгледани през 2011 и 2012 година. Комисията предложи да се разгледат двете предложения частично отваряне отново на случая. Обикновено мерките не влизат в сила, докато трябва разследването, което означава, че вносът може да се реализира без да се плащат антидъмпингови мета. но бяха представени междувременно доказателства, че всяко допълнително налагане на мерки ще бъде подкопано поради силният внос. През юни 2012 година комисията публикува регламент, изискваща регистрация. Този регламент позволява да се събират мита с задна дата в срок от 3 месеца при определени условия. Двете разследвания бяха осъществени паралелно. Заключенията бяха представени на всички заинтересовани страни през декември 2012 година. Това е сложно досие. Бяха приложени правилата, отнасящи се до антидемпиковите мерки. Всички а, правни възможности на засегнатата страна бяха отчетени, бяха представени допълнителни документи, бяха извършени няколко изслушвания. Тези стъпки изискваха време, но бяха необходими, за да се гарантира, че процедурата ще бъде цяло спазена. След консултации с държавите членки, комисията прие и на 28 януари 2013 представи на съвета предложение за регламент за налагане на мита върху съответните продукти на същото ниво, като първоначално предложените. Този документ беше прият и беше публикуван от съвета на 22 февруари. И така от февруари, 22 февруари, тези мерки са в сила. Що се отнася до плащанията са задна дата. Тази възможност ще бъде обмислена внимателно от комисията, когато статистиката от внос за, на мандарили от Китай бъде а, разгледани. Това ще изисква няколко допълнителни седмици след публикуването на регламента от съвета за възстановяване на тези мерки. Отново ще бъдат представени заключенията на заинтересованите страни в рамките на антидъмпинговата комисия и ще бъде взето ново решение от Европейската комисия по въпроса. Предложението ще бъде представено в последствие на съвета. Що се отнася до преразглеждането на регламента, който налага мерките, трябва да се подчертая, че тези мерки изтичат до края на настоящата година, т.е. 2013, освен ако има искане за преразглеждане а, от страна на индустрията, от сектора в а, а, Европейския съюз, което означава, че това трябва да стане преди края на юни 2013 година. Трябва също да подчертая, че закона изисква да се изиска разследване, да се промени нивото на мерките, ако има доказателства, че наложените нива не са коректни на този етап индустрията в Европейския съюз може да направи такова искане, може да се направи също от износителите и вносители. На този етап е рано да се каже дали ще има такова искане за преразглеждане, що се отнася до изтичането на мярката. Надявам се, че съм внесъл пояснения по този въпрос. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на представителя на Европейската комисия. Започваме с дебат Гарсия Перес и Ернанс Гарсия. Gracias, eh, presidente. Comenzar agradeciendo a... Благодаря, господин председател. Аз бих искала да благодаря на комисията за дадените разяснения по този въпрос. На 22 февруари бяха приети наистина антидъмпингови мерки за вноса на мандарини от Китай. Само трябваше да бъдат обнародвани и това вече е факт. Европейският съд бе отменил преди това действалите мерки, което породи правен вакуум и разбира се, вносителите се възползваха от него. Бе отчетен масиран внос на мандарини от Китай за заливане на европейския пазар през цялата тази година. И ако не се противопоставим категорично ще нанесем непоправима е, вреда на европейският отрасъл. Комисията е известена и се надяваме да бъдат взети мерки с обратно действие с това число събиране на антидъмпингови мита. И аз предполагам, че комисията вече има е, регистър, е, води си информацията, така че е, ще може да действа. И аз съм убедена, че мерките трябва да бъдат наложени с задна дата. Като колкото по-скоро действа комисията, толкова по-добре. А за напред трябва да имаме преди всичко е, предвид е, значимостта на този производствен отрасъл за заетостта в селското стопанство. И значи ние трябва да подпомагаме този отрасъл. Благодаря, госпожа Херанс Гарция. Няма да повтарям вече казаното. Поздравявам комисията за предприятите действия. Преди няколко седмици се изясниха мащабите на този проблем не е анализирано в детайли положението от комисията. Вярно е наистина, че проблемът е специфично испански в Европа, но пък последващите е, действия бяха ефикасни и, и поне за сега гарантират е, просъществуването на сектора. А вносът от Китай само за миналата година възлиза на цялата е, испанска реколта. И ако комисията не действа тази година, ще станем свидетели на същото. И, и така ще наблюдаваме нелоялна конкуренция от е, вноса от Китай. Наистина трябва да се действа с задна дата. Пет са фирмите, които е, са подложени на риск но и, и различните дребни производители и производствени кооперации, да не говорим за преработвателния отрасъл, са изложени на опасност. И действието на мярката трябва да обхване по-дълъг период за предотвратяване на китайската нелоялна конкуренция. Комисията не може да очаква от септември тази година Китай да си промени подходът. Знаем, китайската страна е доста агресивна и не можем да очакваме промяна на нейното поведение. Европейските производители вече са отправили своето искане и ние се солидаризираме с тях. Благодаря. Иска ли да се изкаже представителя на комисията отново? Ако искате, можете да заповядате. Благодаря, господин председател. Комисията отбелязва старателно взетите становища. Тук, що се отнася до бъдещата съдба на тези мерки, Испанският производствен отрасъл може да поиска продължаването на срока на тяхното действие, както току-що казах, е, чрез нарочно искане, внесено до юни месец. И ако искането е достатъчно основателно, ще може да се започне разследване, което ще бъде публично и по време на самото проучване мерките ще продължат да действат. След това вече, с оглед на резултатите от проучването, ще се вземе решение да бъдат вдигнати или продължени мерките. Нещата са ясни, мисля, няма какво повече да се добави. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, благодаря ви колеги, благодаря на комисията. Приключваме следващото стане на 18 март. Да сега сме след обяд и на следващия ден сутринта. Довиждане на всички.